Благодаря на докладчика Фотига за изготвения доклад, за положителното становище и за съгласието, което се изразява за сключването на споразумение за сътрудничество между ЕС и Афганистан за партньорство и развитие. Афганистан е на кръстопът. Миналата година беше най-смъртоносната за гражданите от началото на войната през 2001 година. 2019 година обаче може да се превърне в година на мира. През годините Европейският съюз се е ангажирал дори в още по-голяма степен с правителството на Афганистан, подпомагайки страната в този деликатен момент от историята й. Това е целта, която сме си поставили в стратегията за Афганистан от 2017 година, както и в последните заключения на съвета. Това споразумение е първата правна рамка, която ръководи отношенията ЕС-Афганистан и е резултат от продължителни преговори. Споразумението сега се прилага временно и ние имаме едно много обещаващо начало, имаме структуриран диалог, имаме сътрудничество. Две двустранни срещи бяха проведени през 2018 година, където обсъдихме редица ключови въпроси по които се договорихме с нашите афгански приятели. Сред тях са човешките права, въпросите на пола, доброто управление, развитие за, за развитие, търговия, регионално сътрудничество и миграция. По всички тези досиета Афганистан иска да бъде постигнат значителен напредък е, в полза на гражданите му. Ние, европейците, предлагаме помощ и подкрепа. Особено внимание обръщаме на положението на афганските беженци в региона. Европейският съюз остава ангажиран за намирането на цялостно и устойчиво регионално решение за достойното и плавно завръщане на афганските беженци в страната. Ние ще продължим да прилагаме програмите на Европейския съюз по въпросите на миграцията и принудителното преместване. Относно положението в Афганистан, тук искам да кажа нещо за последните развития за постигане на мира. Ситуацията остава тревожна, защото продължават да страдат невинни мъже, жени и деца. Въпреки, че има добри основания да се надяваме, че през тази година най-сетне може да имаме добри новини. Мирът, сключен с талибаните от президента от преди една година, създаде безпредседентна възможност за мир. И от септември миналата година САЩ и талибаните договарят отегляне на международните сили. Знаем, че трайният мир ще отнеме време. Едно бързо споразумение не е непременно трайно. Ето защо Европейския съюз иска да подкрепи Афганистан преди, по време и след сключване на мирното споразумение, за да се гарантира устойчивостта на мира. Миналия ноември в Женева на Министерската конференция, която беше домакинствана от ООН, бяха направени пет предложения на Афганистан по какъв начин Европейския съюз може да подкрепи едно мирно споразумение. Първо, ние можем да направим процеса за мир по-приобщаващ, можем да подкрепим реформите, включително сектора на сигурността. Трето, можем да помогнем за реинтегрирането на бившите бойци и на техните семейства. Четвърто, можем да бъдем гаранти за евентуално мирно споразумение. И пето, можем да насърчим регионалната търговия и свързаност. От тогава насам ние работим тясно с афганските ни партньори, за да дефинираме по-добре помощта, която оказваме. Ние имаме механизъм за мир, който да води до създаването на капацитет за провеждането на приобщаващи преговори. Както каза в Женев, върховният представител, афганските граждани искат постигане на напредък, няма връщане назад. През следните месеци ние ще продължим да работим с международната общност в подкрепа на изборния процес за президентските избори през тази година в Афганистан. Както правилно се посочва вашия доклад, ЕСА е заделил значително финансиране като помощ за развитие. На Брюсълската конференция за Афганистан през октомври 2016 ЕСА и държавите членки обещаха 5 милиарда евро и сега това се превръща в, превежда в действие. Освен това, помощта за развитие за Афганистан от ЕС акцентира върху мира и изграждането на държавност. Ние подпомагаме също Афганистан в изграждането на регионални връзки с други партньори, търсим начини за адаптиране на сегашните програми за развитие това включва подкрепа на реформите след конфликта, социално сближаване на ниво общности, транс, гранично сътрудничество, търговия и свързаност. Афганистан има уникална възможност да сключи мира. Европейския съюз ще направи всичко, което е по силите му, за да могат хората на Афганистан да превърнат тази възможност в истински устойчив и траен мир. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега господин Енгъл би трябвало да получи думата от името на Комисията по развитие. Не го виждам обаче. Господин Ланге има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Днес сме в малко абсурдна ситуация трябва да одобрим едно споразумение, което от повече от година е в сила. А, а във външно-търговския процес няма никаква прозрачност. Всъщност, ако не ставаше дума за Афганистан, щях да кажа, че не може така никой да се отнася с Европейския парламент. Затова ясно заявявам на съвета и на комисията следното – не може едно споразумение да се прилага вече без демократично избрания парламент да е дал своето съгласие. Това не отговаря на никаква представа за демокрация. Не може да се прилага споразумение без одобрението на парламента. Изисквам това като принципно положение от съвета и от комисията. Ние сме демократичната институция на Европейския съюз и имаме право да бъдем включени по прозрачен начин и да вземем решение преди да се случва каквото и да било. Благодаря. Сега а, има думата господин Здроевски. Мовцом. Wcale nie е tak, że potrzebna jest zgoda Parlamentu Europejskiego do jakiejkolwiek współpracy. Ta współpraca natomiast. Не съм а, съгласен с да, колегите, които, с колегата, който се изказа преди мен, но съм съгласен, че трябва да намерим решение. Радвам се, че Комисията по външни въпроси има предложение и очаквам с нетърпение началото на формализираната работа между Европейския съюз и Афганистан. Докладът е много добър. Той засяга стратегически въпроси, говори за отговорността на засегнатите страни на място, говори за мироопазването и за изграждането на държавата в Афганистан. Споменават се в доклада и човешките права, защото много често те не се зачитат в Афганистан. В доклада се засягат и въпроси, свързани с търговията, външно-економическите отношения. Много важен обаче е и е, процеса на миграция. Афгани... Афганистан се страхува от миграционни потоци от Пакистан а, и Иран. И е важно по тези въпроси да се говори. Благодаря. От името на социалистите, господин Фрунзолика. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, колеги, споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие потвърждава, че Европейския съюз е готов да работи за бъдещото развитие на Афганистан. Знаете, че има едно десетилетие на трансформация между 2014 и 2024 година. Искаме да подкрепим страната при прилагането на ключови реформи. Опитахме се да подчертам, че въпреки значителните реформи в страната има много сериозни предизвикателства и има нужда от много повече усилия, за да се надгради над постигнатото. Освен това, мисля, че трябва да има по-конструктивен диалог в областта на човешките права и по-конкретно правата на жените, децата, етническите и религиозните малцинства. Всички те представляват важни групи и с съществена част от това споразумение. Самото споразумение ще даде възможност за по-добро сътрудничество в много области, върховенството на закона, справянето с екстремизма и тероризма, справянето с наркотиците, контрабандата от всякакъв характер, социално развитие, развитие на селските райони, глобални предизвикателства, като измененията в климата и много други. Афганистан трябва да спре да търси тайни съюзници е, по отношение на своята нестабилност. Е, не трябва да се подкопава онова, което е постигнато. Господин Алштравичо, за две минути. Благодаря. Господин комисар, колеги, искам да благодаря на Ана Фотига за отличната работа по изготвянето на доклада, който ни беше представен. Споразумението за сътрудничество, за партньорство и развитие между ЕС и Афганистан създава условия за ново качествено развитие на сътрудничеството между ЕС и Афганистан. Афганистан постигна значителен напредък в много области, които бяха упоменати от Ана. Но остават притеснения за сигурността, корупцията, човешките права и други въпроси, което застрашава постигнатото до сега. Афганистан се намира в ключов момент от своята история. Необходими са допълнителни усилия, за да бъдат запазени постиженията. Може да има негативни последици. Всички съюзници трябва да участват в вземането на решения. Европейския съюз е за трайно дългосрочно сътрудничество с Афганистан. След Женевската конференция от ноември 2018 година за Афганистан е с предложи над 400 милиона в областта на правосъдието и за справяне с вътрешно разселените лица в Афганистан. Но е необходимо да има и регионален подход, да се включват и съседите на Афганистан, глобалните партньори и международната общност могат да проправят път за по-добро бъдеще на страната но преди всичко е необходим мир, мир, за да има стабилност. Трябва да се постигне споразумение за мир между воюващите страни в Афганистан. Това е предусловие за развитието. Надяваме се, че афганското правителство ще отчете това. В частност, Едно мирно споразумение не трябва да подкопава ценностите за демокрация, върховенство на закона, човешки права. Гражданите на Афганистан имат нужда от това. E, Сега госпожа Люзинг има думата за минута и половина от името на Обединената левица. Хубаво е когато целите на споразумението в Афганистан предвиждат наред с всичко друго, намаляване на бедността, равнопоставеност между половете и така нататък. Не, че нямаме опит с неолибералните така наречени стратегически реформи и в този дух е издържано и споразумението, което обсъждаме. Още 2003 година, заедно с Международния валутен фонд, Западът е, започна неолиберално радикално преустройство на економическата система. Многобройни изследвания и опита през годините – доказват, че подобна концепция е неподходяща за подобряване на социалното положение на населението и за стабилизация. Положението в Афганистан е катастрофално. Надявам се обаче споразумението, насърчавайки преките чуждестранни инвестиции, развитието на частния сектор и експлуатирането на природните ресурси. Вярвам, че то, то няма да помогне на Афганистан, а по-скоро на европейските инвестиции там. За това още от сега искам да заостря вниманието върху сделката, наречена поглед напред, което изпраща хората на сигурна смърт. На това трябва да се сложи край. Благодаря. Сега госпожа Гомеш за една минута. Е- През последните 7 години е, мисията на ИСАФ, на СЕПОЛ и други мисии се постараха да дадат глас на онези, които бяха потиснати от талибаните, по-конкретно на малцинствата. Научихме един кървав урок е, в Афганистан. Съответно разбрахме, че няма как да има мир без е, интеграция. Опитваме се да приемем споразумението между правителството на Тръмп и правителството на Афганистан, но това е много трудно. Не се отчита положението на гражданското общество, на жените в страната. Много от постиженията, които бяха осъществени, са поставени на риск. Повечето от населението на Афганистан, включително много жени и деца, ще бъдат на практика унищожени. Това не е добра ситуация. Има сериозно насилие срещу цивилните лица в страната. Европейския съюз се опитва да договори едно споразумение, което само на хартия изглежда добро. Трябва да направим нещо, защото страната може да се върне към епохата на мракобесието. Нека да не забравяме колко жертви са паднали и от името на европейците и в Афганистан, от самите афганистанци. Те ще са на празно, ако не направим нещо. Госпожа Гил. Аз вярвам, че това споразумение щеше да а, бъде по-добре, ако парламента беше своевременно информиран за преговорите, особено, що се отнася до търговията и инвестициите. Но като имам предвид, че Вашингтон вече не настоява за военно преимущество, което означава, че се създава пространство за дипломация. Ние трябва да подкрепим политическо решение на конфликта в Афганистан, но имам редица въпроси към комисията. Преговорите между САЩ и талибаните стигнаха до едно проекто споразумение в Катар, но ще се гарантират ли правата на афганските жени и малцинства, като се има предвид усилията, които полага Европейския съюз да се разшири участието на жените, как да се гарантира, че това няма да е напразно. И след като а, талибаните получат отново политическа роля, дали това ще се гарантира? Нито САЩ, нито афганското правителство са водещи по време на тези преговори в Доха. Как можем да вярваме, че съседи като Пакистан, Индия и Иран ще допринесат за една стабилна държава? И как може да се допусне тяхното участие в мирния процес в Афганистан? Започваме спонтанните изказвания с госпожа Уорд. Страните членки на Европейския съюз продължават да считат Афганистан за сигурна държава. Това им позволява да връщат търсещите убежище в Европа, много често по опасни е, пътища. Но положението в Афганистан значително се влуши и талибаните отново контролират големи части от територията. Лицемерно и безотговорно от страна на Европейския съюз е да връща хората обратно е, особено у нези, които са дошли да търсят закрила в Европа. Друг обезпокоителен факт е отношението към жените и младите хора. Ана Гомес започна много важна инициатива. Сверят вашето внимание една много важна инициатива и показа на парламента, че жените, младите хора са изключени от разговорите. Благодаря. Госпожа Лаланг. Господин комисар, колеги, едно споразумение между Талибаните и САЩ беше сключено в Доха. Талибаните обаче нападат военните на Афганистан. 40 войници загинаха има множество други пресни примери. Талибаните отказват да преговарят с афганското правителство, въпреки че има непрекъснати искания това да стане. Има множество атаки срещу афганското правителство, което контролира едва 50% от територията. Как може да се допусне участие на талибаните в изпълнителната власт, която и без друго е слаба? дали това ще бъде благоприятно за запазване на правата на афганците най-вече на афганските жени. Дали няма да се стигне до хаос в Афганистан, както беше през 90-те години. Европейския съюз не може да се позволи, след като е инвестира 20 години в Афганистан, да попадне Афганистан отново в ръцете на талибаните, дори това да бъде в името на мира. Господин Етарич, благодаря. Говорим за Афганистан. Говорим за една страна, която се е доказала като невъзможна, като неуправляема. Европейския съюз отново по силата на добри намерения налива десетки милиарди в изграждане на държавност, на социални програми. Дали обаче това изграждане на държавност ще доведе до демокрация? Русия, САЩ и Британската империя се провалиха в инициативите си в Афганистан. И аз не мисля, че има основания да смятаме, че е, ще има нещо по-различно, ако Европейския съюз със своята мека власт опита да се наложи в Афганистан. Най-добрият начин да се помогне на афганското население е да се сключи споразумение за свободна търговия, да се отворят границите за търговията. По този начин економиката на страната ще нарасне, хората ще бъдат е, по-богати, по-добре образовани, економическия растеж ще дойде със свободната търговия. Всичко останало е обречено на провал. Благодаря. И последният оратор, господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Афганистан е държава, на която трябва да посветим със сигурност нашето внимание. Много хора дадоха живота си в Афганистан. Държавата има нужда от споразумение с нас, за да продължи диалога, да продължи вътрешното стабилизиране, да се работи за човешките права, с реформата на съдебната система и борбата с корупцията. Афганистан е държава, което, която много се променя и без усилията на Европейския съюз няма да бъде възможно е, промяната да стане трайна. Споразумението предвижда определени средства. Това е важно. Те трябва да се използват за местното население. Мисля, че трябва да държим вратата отворена, за да поддържаме надеждата за бъдещето. Благодаря. И сега, накрая на нашия дебат, думата има госпожа Мимица. Господин Мимица. Уважаеми депутати, искам да ви благодаря за този полезен дебат. Трябва да продължим прилагането на споразумението за сътрудничество с Афганистан и усилията изобщо на Европейския съюз в подкрепа на Афганистан. Това е особено важно в настоящия момент, когато има по-силен ангажимент от международната общност – Европейският парламент ще бъде информиран и включен в процеса за разговорите, които водим. Думата има докладчика госпожа Фотик. Уважаеми господин комисар, колеги, това споразумение е първата в историята правна основа за връзки между ЕСА и Афганистан. Това споразумение вероятно ще остане валидно в рамките на следващото десетилетие. Необходимо е да се възползваме максимално от него, за да може да гарантираме мир, стабилност, сигурност, развитие, социална устойчивост в Афганистан. Никак няма да е лесно. Аз бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички, които допринесоха за този доклад. Благодаря на всички съветници от моята политическа група, естествено на административния персонал в АФЕТ и на своите собствени сътрудници. Благодаря на всички. Замикам wspólną дебата. Благодаря много. С това приключвам общото разискване. Гласуването ще бъде утре. Благодаря на всички участвали в дебата. Преминаваме на следващата точка от дневния ред. Доклада на Хуан Фернандо Лапас Агилар споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Монако, Андора и Сан Марино. Докладчикът има думата да започне дебата. Четири минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин комисар. За мен е чест да участвам в това заседание в качеството ми на докладчик по споразумението за асоцииране с княжество Монако, княжество Андора и Република Сан Марино. На 22 декември 2014 съвета възложи на Европейската комисия от името на държавите членки да договори споразумение за асоцииране между тези три микроевропейски държави Европейския съюз. От 2012 година има такова желание. Европейският парламент обаче сега за първ път има възможност да обсъди това предложение за препоръка, което става в края на мандата на Европейския парламент. Това е споразумение, което е в ход, не може да влезе, да влезе в сила без да бъде одобрено от Европейския парламент, който трябва да има последната дума по международни споразумения, които се договарят от името на Европейския съюз. Княжество Монако, Княжество Андор, Република Сан Марино са суверенни държави. Това е а, а, зона, която ме интересува в качеството ми на юрист и трябва а, да се работи за сключването на това споразумение. Има интерес не само от страна на съседните държави Франция, Италия и Испания, а и от страна на целия Европейски съюз. Това са важни партньори за бъдещето на Съюза, въпреки че са малки държави, въпреки че имат малобройно население. Декларацията по член 8 изисква да има гъвкавост, да се прояви реализъм, да бъдат гарантирани четирите основни свободи, като се отчитат спецификите и на тези страни и се изисква спазването на достиженията на правото на Европейския съюз. А това са малки държави с малко население. А, може да има предвидени някои а, изключения, за да могат те да се адаптират. А, и за трите държави става дума. Тези малки държави имат ограничен бюджет, така че трябва да има механизъм за решаване на конфликти, форум за разширяване на конфликти. Така че говорим за споразумение за асоцииране без присъединяване към Съюза. Фискалните въпроси останаха извън обхвата на преговорите, но трябва да отчетем усилията, които са извършени от тези три малки държави в фискалната област, в сътрудничеството за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Тези три държави трябва да продължат да следват добрия път, по който са тръгнали за сътрудничество с ОСР и други, с групата Греко и други. Трябва да се признаят усилията, които полагат в това отношение. Трябва да подчертаем и отношенията с съседните държави, като Испания, Франция и Италия, да се реализира по-добро сътрудничество в взаимен, взаимен интерес по хоризонтални политики. Искам да се спра на три елемента. В случая с Андора трябва да отчетем усилията, които е положила страната в фискалната сфера – и трябва да има споразумение не само с Европейския съюз, но и с съседните държави, например Испания. Трябва да очентем също и трудните, трудностите на Сан Марино, свързани с търговията с маслини. Монако е страна, в която Местното население е мълцинство. И така, надявам се това споразумение да има успех. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на комисария Мимица. Споразумението за асоцииране с Андора, Монако и Сан Марино се планира да бъде завършено, преговорите по него да бъдат завършени до юни. Добавихме още две години, за да може големи обем европейско законодателство да бъде прието от нашите партньори. Както правилно се казва в доклада на господин Лопес Агилър, е, имаме отлични отношения с трите малки е, държави. Е, тези три държави се гордеят с историята си и независимостта си. Ние имаме много общия неща с тях. Те са част от нашето европейско семейство и е напълно естествено да се търси по-тясно партньорство с тях – Високо оценим тяхното желание да се интегрират изцяло във вътрешния пазар. Андора, Монако и Сан Марино положиха значителни усилия през изминалите години за да се възстановят финансово и економически и да се подготвят за сключване на бъдещото споразумение за асоцииране. Така, например, те е, е, прилагат, е, транспонират определени правила за, е, за единия вътрешен пазар. Ще продължим да насърчаваме нашите партньори да търсят подкрепа от страната член, страните членки за прилагане на европейското е, законодателство. Това изисква е, административен капацитет и то голям от е, страна на трите държави и сътрудничеството с страните членки може само да бъде от полза. Ние а, а, Уважаваме това, че те приемат всички правила на единния вътрешен пазар и зачитат правата и свободите. Европейския съюз няма да направи компромиси с принципите на, обед... на единния пазар. От този принцип се водим и в нашите преговори с Швейцария и с Обединеното кралство. В рамките на ограниченията, които ни поставят правилата, има място за гъвкавост, за да може да вземем предвид спецификата на нашите малки партньори. Е, много навременни и добре дошли са препоръките от страна на Европейския съюз. Европейския съюз жела да сключи пълно споразумение за целия вътрешен пазар, за да осигури свободно движение на стоки, услуги и капитал. Правилата са ясни. Един пазар, единни правила. Няма начин за частично интегриране. Поради същата причина Съда на Европейския съюз би трябвало да има изключителни правомощия за прилагане на споразумението. Комисията като пазителка на договорите трябва да има правомощието да мониторира изпълнението на споразумението. съгласно препоръките на парламента и договора, ще а, разгледаме предложенията за преходни разпоредби, особено що се касае до свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги. Споразумението за асоцииране ще бъде нещо, от което ще спечелят и двете страни и ще направи европейския континент още по-единен. Благодаря, господин комисар. Е, ще ви и аз добре дошъл. Сега нека да изслушаме политическите групи. Госпожа Йовко, Зовко за е НП. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за мен беше удоволствие да съм докладчик в сянка по този доклад. Искам да благодаря на водещия докладчик, господин Агилар, и на другите докладчици в сянка за доброто сътрудничество. Важна част от доклада е признаването на териториалното измерение на тези страни и всички последици от това. Наред с колегите, ние се стремим да приемем институционална рамка, която ще помогне на тези три страни да приложат споразуменията за асоцииране по един ефикасен и ефективен начин. Няма съмнение, че Европейския парламент трябва да насърчи тези споразумения за асоцииране с трите страни. Тези три държави са обградени от европейски държави и споделят нашата история и културни ценности. Тези три страни са осъществили важни реформи и са приложили принципа на законова е, регулация, законово приравняване на регулацията спрямо Европейския съюз. Има реформи и в сферата на банковото дело. Призоваваме за бързо приключване на преговорите по това цялостно споразумение, за да можем да изградим дълги и трайни и стабилни отношения с нашите съседи. От името на социалистите Брандо Бенифей, за една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Споразумението за асоцииране между Европейския съюз, Монако, Андора и Сан Марино е важно. Това са страни, които са неразривна част от историята на Европа. Имаме сега по-добър текст, благодарение на диалога с моята политическа партия, разговорите, които водихме с другарите в Сан Марино. Имаме също обмен между парламентите. Необходимо е да има инвестиции в инфраструктурата, академичните изследвания, Това споразумение трябва да бъде сключено максимално скоро. Имахме дискусии по различни въпроси, особено по по-спорни аспекти. Сега, колкото по-едини сме на европейско ниво, толкова по-силна ще бъде позицията ни. Господин председател, географията и историята на Европа включва тези три държави. Това не може да се отрече. И е, трите държави използват еврото като тяхна валута. Андора и Сан Марино са член на Европейския митнически съюз. Трите държави общо имат около 150 хиляди жители три пъти по-малки от най-малката държава на Европейския съюз – Малта. Споразумението за асоцииране ще а, а, отрази а, дисбаланса между двете преговарящи държави. Искам това да бъде взето предвид, да бъдат взете предвид трудностите, които изпитват тези микродържави. Имам предвид чисто практически трудности с прилагането на европейското законодателство заради малкия размер на техните администрации. Интензивен е дебат за Брексит и възоснова на този дебат аз много добре разбирам какви са техните е, трудности. Е, дори за Великобритания свободното движение след Брексит би било първо е, проблема. Какво да кажем за тези три малки държави? Искам да благодаря на господин Лопес Агил. Аз съм доклад, че сянка по неговия доклад. Призовавам всички да гласуват за. Благодаря. За зелените господин Соли. Gracias, президент. Андора, Сан Марино и Монако са три европейски държави с исторически, политически, социално-економически особености, които са очевидни, които имат добри отношения с съседните държави, но и с Европейския съюз като цяло. Ние също искахме да имаме още по- тесни отношения с тези страни и това споразумение ни дава такава възможност. Важно е за това да се приключат скоро преговорите. Има някои сектори, в които няма особено желание да бъда част от споразумението. Всичко, което се прави, трябва да е прозрачно, особено по отношение на Андоро. Трябва да признаем усилията, които са положени от страната, за да имат един прозрачен фискален режим в съответствие с европейските и международни стандарти. И искаме да насърчим властите в Андора да продължат да следват този път за по-тесни отношения с Европейския съюз. Господин Физас има думата. Господин комисар, най-напред е, бих искал да поздравя докладчика Хуан Фернандо за отличната му работа. Това споразумение е много необходимо. Става дума за малки държави, които се намират е, на близост до територията на Съюза. Затова е важно те да могат да участват във вътрешния пазар на Съюза. Особено Андора, поради своята близост, е, аз съм председател на групата за приятелство между Европейския съюз и княжество Андора. Искам да отдам дължимото на Андора за усилията, които е положила, за да възприеме европейските критерии и да престане да бъде считана като данъчно убежище. Е, преди тя беше страна, която, страна, която беше не толкова прозрачна. Сега това вече не е така. Тези три държави имат свои характеристики и поради тях не могат да участват в Европейския съюз, но е важно да имаме максимална степен на интеграция с тях чрез споразумението. Благодаря, господин Асис. Благодаря, господин председател. В Андора, Монако и Сан Марино живеят около 150 хиляди европейци, които имат тесни връзки с държавите членки на ЕС. Тяхната история е много тясно свързана с нашата история. Ето защо имаме нужда от рамка за отношенията с тези три страни. И естествено трябва да доближим тези страни до нас. Те са особено уязвими, като се има предвид глобализацията. Необходимо е да запазим тяхната културна специфика и тяхната економическа сила. Споразумението би трябвало да отчете всички тези предизвикателства. Необходимо е страните, освен това, да имат по-добър достъп до единния пазар. От своя страна, тези три страни трябва да положат усилия за сближаване на своето законодателство в областта на банковото дело и е, фиска да го сближат спрямо това на Европейския съюз. Мисля, че споразумението за асоцииране трябва да бъде подкрепено от Европейския парламент. Аз съм съгласен и с създаването на делегация за междупарламентарен диалог с тези страни. Господин Етерич от Великобритания в процедурата на спонтанно изказване. Една минута. Трите микродържави предстои да случат споразумение за асоцииране. Сещам се за пакманота на компютърна игра. Ще кажа на комисаря, че няма, който каза, че няма такова нещо като частична интеграция. Има много правила, по които могат да се предвидят изключения. Питам се обаче колко дълго ще продължи това, особено по отношение на банковия режим. До кога ще бъде толерирано тяхното състояние, докато се сближат с банката в Европейския съюз. Тези три държави просто ще видят как един голям пакман се приближава към тях с намерение да ги погълне. Господин Тремоза за една минута. Moltes gracias, señor president. En esta intervención es... Ще бъда кратък. Искам само да благодаря и да поздравя докладчика Хуан Фернандо Лопес Агилар, както и докладчиците в Сянка, особено Сантьяго Фисас, които свършиха отлична работа. Ние сме близо до Андора. Исторически сме имали доста трудности. През последните години имаше доста промени в Андора и се надявам това споразумение да бъде подкрепено утре с мнозинство при гласуването. Благодаря на всички, които работиха за това споразумение, както каза и колегата Соле, да отчетем това, което прави правителството, парламента, населението на Андора, за да се доближат до добрите практики в Европейския съюз.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 Споразумението за асоцииране е, се предполага, че ще промени настоящото положение. А, е, а, а именно да бъдат данъчни обежище, смятате се, че ако прозрачно е, прилагат правилата на Европейския съюз, това ще се случи. И аз ви питам, може ли в Монако някой да наложи решенията на арбитражния съд. Какво става с дискриминацията на жените? как е уреден на правата с отглеждането на децата, банковото право. Много тежки теми, с които трябва да се занимаем, а това не са всички теми. в името на гъвкавостта не бива да позволяваме тези неприемливи практики. Последният изказващ се е една. Е Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата и приятел Сантьяго Фисас за работата му по това досие. Тези три микродържави споделят общи предизвикателства, история и култура с държавите от Европейския съюз. Те говорят европейски езици, те са от дълго време обвързани с нас. През 90-та година Андора подписа споразумение с тогавашната европейска общност и то още съществува. Предстоят е, европейски избори. Много напредък постигнахме по отношение на финансовия е, финансовата регулация, борбата с е, изпирането на пари. Мисля, че тези споразумения за асоцииране би трябвало да послужат за всички граждани. Те би трябвало да влязат в сила след около две години би трябвало благодарение на тях да засилим конкурентоспособността на Европа на много различни нива, не на последно място на образователно ниво. И сега господин комисаря. Приемането на препоръките ще са много своевременни и полезни. Искам да благодаря на изказалите се за коментарите, за предложенията, които бяха направени както и бяха направени на 21 януари в Комисията по външни работи АФЕТА. Благодаря на парламента за политическата подкрепа за бързото сключване на споразумението за асоцииране с Монако, Андора и Сан Марино. Благодаря ви, комисарю Мимица. Сега давам думата на докладчика Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. В заключителното ми изказване искам да кажа, че съм впечатлен много приятно от конструктивния дух, който прозираше от всички изказали се от различни политически групи, което показва, че Европейския съюз гледа положително на тези микродържави, които са част от, част от европейските ценности, от историята на Съюза. Искам да обърна внимание на възможността да излезем с съвместна политическа декларация между Европейския съюз и тези три малки държави, така както го правим тук сега, изготвяйки доклад за препоръки по процедурата, която е в ход, за да обърнем внимание за върху необходимостта да се приключат преговорите успешно, като се отчитат спецификите на всяка от държавите. Освен това, трябва да а, извърши малко разяснителна работа. Това са три демократични държави. Да, имат своите фискални особености, но това са държави, които са демократични страни. Така че ние трябва да обясним какви са ползите от споразумението за тези малки държави в рамките на големия европейски проект. Освен това, те не чукат на вратата като държави кандидатки за членство. Освен това, трябва да признаем усилията за привеждане в съответствие на тяхното законодателство с това на Съюза. За това се надяваме на положително сключване на това споразумение за асоцииране, за да се превърне то в скоро време в реалност. Благодаря на всички ви. Благодаря, господин Лопес Агилар. Поздравявам ви за работата, която свършихте. С това дебатът приключва. Гласуването ще бъде утре. По Следващата тема тук ли е докладчикът? Е, нека сега да минем към е, следващата точка от дневния ред. Доклада на господин е, Лъкагор, който с бърза крачка влиза в залата. Искам да дам думата първо на него. Заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Нещо в Лондон се случва по-настоящем. Съвсем накратко. Уважаеми господин комисар, уважаеми докладчици в сянка, уважаеми колеги. Днес в парламента е важен ден за нас и за около 80 милиона европейски граждани. Сега в законодателство ще облечем е, новите изисквания за достъпност за продукти и услуги. Знаете, че има много хора с увреждания или функционално неспособни, които искат да използват всички предмети като телефона, както ние ги използваме. Знаете, че човек трябва да може да звъни на телефон 112 за помощ, е, трябва да може да тегли пари от банкомат, да си резервира пътуване в интернет. Ние сме свикнали с тези неща, но това не е реалност за други хора, за хората с увреждания. Е, най-накрая ще гарантираме хармонизацията, която чакаме от дълги години. Знаете, че има подобни амбиции за хармонизация в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Трябва да сме горди днес. Имаше дълги преговори и ние се гордеем с промените, които успяхме да въведем. Какво ще стане от тук нататък? Ами, например, ще има промени във връзка с телефон 112, с машините за регистрация за полети, банкомати, всички пътнически терминали, метростанции, гари и така нататък ще бъдат преобразувани. Парламента беше борец за всичко това, макар че в началото имаше проблеми. Сега имаме и необходимото равновесие по отношение на предприятията. Изключваме микропредприятията, които предоставят услуги, изискванията за достъпност са функционални и технически предприятията сега ще могат да залагат на иновации, няма да им се пречи. Всичко съвършено ли? Е? Естествено, че не. Макар, че знаете, когато има преговори, трябва да има и компромиси. Е, имаше изисквания за така наречената архитектурна среда. Те сега не са част от законодателството. Трябва да осъзнаем обаче, че приехме много други неща и трябваше съответно по този въпрос да имаме компромис. Искаме да дадем на много граждани възможността за напредък по много различни е, теми. Естествено, архитектурната среда ще бъде включена, но само е, на доброволни начала и държавите членки ще предприемат мерки след като законодателството влезе в сила. Като цяло имаме едно добро законодателство, имаме добър напредък. Благодаря. Господин Коша за една минута и 30 от името на комисията ЕМПАЛ. Заповядайте. hosszú út vezetett idáig. two thousand and nine ben én lettem az első. През 2009 година бях за първи път депутат в Европейския парламент. През 2011 година беше прият пакета за мобилност на гражданите с увреждания и стратегията за хората с увреждане до 2020 година. В този доклад настоявам комисията да вземе мерки, за да помогне на хората с увреждания. Подчертавам, че Премахването на бариерите е нещо много важно и трябва Европейския съюз да създаде подходящите условия за това. През последните пет години, за съжаление, нямахме възможност да приемем правен акт, но комисията подготви текст и след 3 години работа смея да твърдя, че текстът е балансиран Работи както за социалната интеграция на хората с увреждания, така и за бизнеса. Наближава края на мандата на този парламент и затова трябва да действаме бързо. Аз съм а, трогнат и горд. И искам да изкажа голяма благодарност от името на всички хора с увреждания. Продължете по същия начин и за в бъдеще. Това, което не сме успели да постигнем сега, нека да го постигнем за в бъдеще. Нека да продължим да работим заедно. Благодаря на докладчика за ангажираната работа. Текстът е чудесен, ще го подкрепя с удоволствие.